действия. Господин председател, казвам не на изменение едно, но ние приемаме измененията, изменение трето на господин Гозес. Благодаря. Гринс, Филип. От името на зелените Филип Амбер. Благодаря.